Je peux vous inviter à regagner votre... Мога ли да ви поканя да заемете местата си? Ако обичате. On y va, on y va! Започваме. Моля ви, заемете местата си, подгответе се. Дами и господа, събрали сме се за последното гласуване, последното голямо гласуване преди неотложните въпроси днес след обяд. Последното гласуване за вас и за мен. Е, и искам да кажа, че че сме гласували на 20 000 и сме приели 36 000 изменения. И още един път стегнете се преди да започнете предизборната кампания и успех на всички! Преминаваме към гласуването и започваме с доклада на господин Волянич. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада на госпожа Мецола. И тук е поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втория доклад на госпожа Мецола. И тук по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът на госпожа Краца Цагаропово. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. И изменение 1 ЦП по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 21 две части. Първа част за. Против. възражали се. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35-та точка от преамбила. По именно гласуване. Гласувайте. Готово. Сега вече можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Краца, давам ви думата. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и членовете на економическата комисия за помощта им по този много важен въпрос, свързан с дългосрочните инвестиции и тяхното финансиране. Искам да ви помоля да не пристъпваме към окончателното гласуване, за да проведем преговори с съвета. Прекрасно, казва председателката. Кой е за доклада? за, против, въздържали се. Следователно гласуването се отлага. Преминаваме към доклада на госпожа Майснер. Преди гласуването давам думата на господин Шлютер. Господин Шлютер, имате думата. Работи ли? превода на шведския вариант и е, имах възможност е, да се консултирам с юрист-лингвистите. Не успяхме да поправим грешките. Въпросът е много важен, защото ще засегне преговорите с други институции. Ето защо и искам да подчертая, че автентичен трябва да бъде английския вариант при гласуването. И след това юрист-лингвистите ще оправят текста. Но в момента шведският вариант е в пълно противоречие с текста. Да, благодаря, вече сте го казали. Автентичен ще се възприема английския вариант. В последствие ще имаме коригиращ вариант. Госпожа Майснер има думата. Благодаря за тези грешки и отложихме от вторник за днес гласуването. Много съжалявам за това, но още нещо искам да кажа. Всъщност много колеги не знаят за какво гласуваме. Това е рамкова директива за моретата. Имаме много водна повърхност, имаме много възможности за развиване на а, енергията от а, вятър. Просто исках да спомена това за колегите, които не знаят за какво гласуват. Е и така гласувам. Кой е за 80? За, против, въздържали се? Не е много ясно. Нека да гласуваме електронно. 88 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се гласуването на законодателната резолюция. Е, първо предложението на комисията. Извинявайте, сдигна на ръка за, против, въздържали се, приема се. И сега законодателната резолюция с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на господин Гарига Поледо за бюджетната прогноза на парламента. Изменение 20, 20D по именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за против, въздържали се, приема се. 21. Добре, проверка на пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6D за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. По именно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. Номер 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 27. Е Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 параграф в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Искате да проверим? Добре. Проверяваме втората част на 11 параграф. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то измерение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 параграф в 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверка. Гласувайте. Проверяваме третата част. Край на гласуването. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 32 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за. Против, въздържали се, приема се. 20 първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Съмнявате се, така ли? Добре, нека да проверим. 20 параграф, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Шваб, блок Едно. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се и законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Стас. Блок 1, изменение 34, за, против, въздържали се, приема се. Блок 2 пада, гласуваме предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. И има още едно изменение, 35, за, против, въздържали се, приема се. И законодателната резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Проташевич за нови психоактивни вещества. 48 измерения блок за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение. Комисията Либе в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 47 в две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложението на комисията за... На мен ми се струва ясно, но вие искате да проверим втората част на 47. Край на гласуването. Приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се и по именно гласуване за законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Бечерио Барио с блок изменения. Отново 16 за, против, възрали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме. Проверяваме 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Прави бяхте. Гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Петерле. Преговори относно споразумението с Япония. Изменение 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се 5 за, против, въздържали се. Приема се. Струва ми се поне, че се приема, но ако искате да проверим по именно гласуване изменение 5, моля гласувайте електронно. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се, но не е ясно. Да гласуваме електронно. Шесто изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, вдигайте ръце. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Ясно е две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. Поправя се председателката, отхвърля се наистина последното изменение. Сега цялата резолюция, поименно гласувайте. Добре, добре, нека проверим. Трето изменение електронно гласуване. Левът е Край на гласуването. Отхвърля се Добре, да преминем към гласуване на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюцията Културни и религиозни различия по света за, против, въздържали се, приема се. И сега резолюцията, моля гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Процедурен въпрос, давам ви думата. Oui, vous donne la parole. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. За пореден път ние гласуваме доклад, докато в Русия дрънчат оръжия. Струва ми се, че с оглед на изборите и това, което се случи вчера, трябва да имате предвид, че полицията е арестувала десетки активисти. Вижте, това не е процедурен въпрос, казва председателката. Продължаваме своята работа. Така или иначе, господин Питро Попосемко с председател на Комисията за сътрудничество с Украина, ще направи изявление по-късно. Той е тук, можете да го видите там в галерията за посетители. Нека го поздравим. Много ви благодаря, че ни посетихте днес. Госпожа Амст. Процедурен въпрос. Госпожо председател, уважаеми